Председател. Започваме отново нашето заседание. Протоколите от вчера са на лице. Ако имате възражения, моля, коментирайте. Както виждам, не. Е, НП е подало искане